Good afternoon, everybody. Добър ден на всички. I could use my hammer. Мога да използвам и чукчето, но едва ли ще е добре като приветствени думи. Надявам се а, да сте прекарали добре лятото. Може ли да приемем дневния ред? Thank you. Чудесно приете. Announcements. Um, Съобщение на председателя. Искам да ви припомня, че заседанието се излъчва по интернет. Изслушвания на комисарите. Последното, което зная по тази тема е, че да се иска от мен да запазя в сряда вечерта свободно време за заседание на председателите на комисии. Тогава ще разберем какви ще бъдат новите правила, как ще изглежда комисията. Явно ще се знае малко преди заседанието в сряда вечер. И това е извънредно заседание на председателите на комисии ще бъде в сряда вечер поискане на координаторите съм изпратила едно писмо, в което засягам тематика. Това писмо е до председателя на съвета на председателите на комисии, както и до председателя на парламента. Въпросите, които засегнах, са свързани с защита на потребителите, че искаме сериозно да се гледа на защитата на потребителя в Европейската комисия и че искаме да участваме в изслушвания, свързани с мерки от хоризонтален характер, свързани с вътрешния пазар, с защитата на потребителя и новите компетентности в новия мандат, свързани с вътрешния пазар. След това в писмото говоря и за работата си с комисията ИКОН, с комисията ИТРЕ, както и вътрешната търговия. Това са моите съобщения. В момента, в който разбера кога ще започнат тези изслушвания, ще ви информирам. Зная, че в миналото членовете на нашата комисия са участвали в много изслушвания. Знам, че всеки един от вас ще бъде много заед, за да може да участва в тях. Е, много ви моля да присъствате наистина, тъй като това е изключително важна част от отговорностите на парламента. Преди пет години за мен бе много полезно да присъствам на различни такива изслушвания. Така можех да сравня различните кандидати, което ми даде и по-добър поглед върху всички кандидати. Ah, yes, on, e-meeting. Както знаете, се опитваме да не използваме хартиени документи. Можете да влезете в документите, използвайки приложението e-meetings. Мисля, че всички сте запознати с неговото съществуване. Ако не, обърнете се към секретарията за информация. може би ще е добре наистина да предложим обучение по тази тема. Добре. Одобрение на протоколите от заседания от предишни дати. Има ли въпроси по тях? Значи са одобрени. Продължаваме нататък. Ще се гласува. Първото гласуване е делегиране на правомощия на координаторите. Мисля, че всички сте запознати с тази тематика, но това е по член 205 параграф 2 от нашия процедурен правилник. Дава се възможност на председателя на комисията да свика заседание на координаторите и координаторите вземат решение от името на комисията, особено що се отнася до процедурни въпроси, както и разпределението на докладчици, назначаване на докладчици и комисията може да реши да даде допълнителни правомощия на своите координатори, ако пожелае. Кой е за това? Това всъщност е формалност, т.е. да, това е електронно гласуване, така че ще гласуваме електронно. Моля, изведете картите си за гласуване. Кой е за? 21 people still to vote. 21 още човека не са гласували. I still need three more people. Още трима. Or I'll close the vote. И така, прекратете гласуването. So that's 25. 25. 4, 5, не, някой не си носи картата, може би. Трима са против, един въздържал се, приема се. След това гласуваме по одобряване на езиковия профил. Нека да кажа няколко думи. Искаме е, да получим максимално голяма зала, за да може да имаме пълен езиков режим, т.е. всички 22 езика – Такова е нашето намерение. Обърнах се към секретарията с молба да провери отново дали са ни необходими всички тези 22. Имаме ли всъщност членове, които да използват тези 22 езика? Това ще бъде полезно. Ако смятате, че няма нужда, свържете се с секретарят, но мисля, че са ни необходими. И още нещо. Ако има превод за членове, които не, зас... не присъстват, то тогава ще е добре да ни информират, защото може би това ще е единствения член, който използва определен език и е добре да каже на секретарията, за да не се налага да се вика кабина. Аз лично предпочитам да има преводачи, защото смятам, че е изключително важно а, да бъдем чути и да могат хората да ни слушат на собствения си език. Да, аз благодаря, госпожо председател. Но мисля, че е странно оправданието или аргументите, които посочихте, крайна сметка преводът зависи от размера на залата. Така ли? Не може да е така, защото се занимаваме с сложни законодателни предложения. Можем да го правим и в малка зала, разбира се. А, а в, по други въпроси, които не са толкова важни, да се окажем в по-голяма зала. Така че този принцип звучеше така. Е, но от друга страна се говори за спестявания да се ако се прехвърлим пък в по-голяма зала, да не се окаже, че няма нужда от превод и да се наложи да ни върнат в по-малка зала. Казах, че искам всички заседания да са в по-голяма зала, където има 22 кабини, ако имаме нужда от 22 кабини. Мисля, че имаме и членове, и альтернативни членове, които са от всички държави членки, затова ни е необходим пълен езиков режим. Сега проблема е, ако всички парламентарни комисии в един и същи момент искат да бъдат в голяма зала с голям брой кабини. Тогава вече може е, да не може да се изпълни нашето искане. Ще поискам такава зала, надявам се да я получим. Да, всеки, особено вие, като активен член на комисията, ви разбирам, че искате да говорите народния си език, защото работата на тази комисия е свързана с потребителите и потребителите трябва да могат да ни слушат и да разбират какво се случва. Ein äh, weiteres Argument äh, bezüglich der Sprachen. Още една забележка. Пак искам да кажа нещо по езиците. Не става дума за членовете на комисията, но става дума и за нашите съграждани, нашите избиратели. Когато в крайна сметка се предава едно заседание, трябва да може да бъде да има възможност да се слушат на всички езици. Нали целта е да бъдем по-близо до гражданите, нали целта е нашата политика да стига до гражданите. Нека да не създаваме допълнителни а, пречки и препятствия. Нека не това да бъде а, повод за економии. Да. Тук разбирам, разбирам. Въпросът е, не става за езиците, които се използват тук в залата. Вие искате да кажете, че трябва да бъдем чути и на всички езици. Разбира се, това също може да се да бъде аргумент, но става дума за нещо друго. Така че в крайна сметка първото е да поискаме една по-голяма зала, за да можем да имаме 22 кабини. Госпожа Мацола. Благодаря много. Благодаря, благодаря за усилията, които направихте. Аз съм член на Европейския парламент от една година, но сега виждам, че някакви промени са на лице. Има все повече и повече езици, които се обслужват на различните заседания. Аз мятам, че е, в, крайна, в крайна сметка е, защитата на потребителите е прекалено важна тема, за да можем да се позволиме да нямаме превод на всички езици. Така че е, още, още повече, че нашето заседание се, се се предава на, а, по интернет. В крайна сметка една трета от а, нашите съграждани от Малта а, ни слушат, а нямаме превод на малтийски. Да, ще видя дали малтийския е в а, списъка. Да, всъщност не са 20, а 18. А, в крайна сметка на следващата на следващото заседание и на заседанието през ноември и това на 17 ноември и на 1 и 3 декември ще се проведе в най-голямата зала и ще имаме 20 от 22-та възможни езици за преведи. Така ще направиме всичко възможно да разполагаме с тези езици, но и всички ние трябва да бъдем, да присъстваме. Може би естонски и латвийски ще бъдат двата езика, на които няма да имаме превод. Сега можем ли да гласуваме? Става дума за да приемеме езиковият формат. Много ви моля, гласувайте електронно. Още един. Така, приключихме. Следващата точка валидиране на препоръките на координаторите. Става, става дума за седем различни проблема. Първият беше разгледан в пленарна зала и можем сега вече да минеме към към тристранни разговори. Имам ли, е, въз... имам ли вашето разрешение? Имате думата. И моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 за и 2 въздържали се. А сега ще гласуваме по бюджета. Бих искал да припомня, че става дума за една необичайна процедура вследствие на, на изборите трябваше да се свърши огромна работа за много кратко време. Много изменения бяха внесени. Трябваше да се, да се използва процедурата на подаване в писмете, т.е. необичайна, необичайна процедура, процедура която а, бяхме принудени да приложиме заради изборите, заради краткото време и така нататък. Разговаря с докладчика, който докладчицата, която смята, че наистина не беше най-доброто и най-идеалната процедура, която прилагаме, но в крайна сметка какво да направим? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички прия... политически групи. Благодаря на всички онези, които направаха направиха предложения и внесеха изменения. Всички направиха каквото можеха за краткото време, с което разполагахме. В крайна сметка постигнахме известни резултати. Не всички изменения бяха подкрепени, и... но вие сте права. След за следващата година ще разполагаме с повече време. А ви ви предлагам да помислиме малко по-обстойно за пилотните проекти. Е, благодаря за вашата подкрета в областта на проектите за малките и средни предприятия, е, научните изследвания, но в крайна, но в крайна сметка за следващата година трябва да помислиме малко по-обстойно за пилотните проекти и да видим какви предложения биха били прияти от бюджетната комисия и после бъдат прияти в пленарна зала. Така че нека, нека, да, нека да помислиме. Благодаря на всички за за свършената работа. Благодаря ви за сътрудничеството и за начина по който гласувахте. Sorry. Mulțumesc mult, doamnă președintă, așa cum... Pre... Благодаря, госпожо председател. Както каза Катрин, разполагахме с много малко време, но искам да поставя един принципен въпрос. Аз съм работила и познавам много добре бюджетните процедури, тъй като съм била и министър в моето правителство, но бих искала следващата година да смениме е, процедурата. Предвид е, проблемите, с които се сблъскват нашите страни, по-специално малките и средни предприятия, трябва да разгледаме проблематичните а, области. Сега, може би, моите предложения няма да могат да влезат сега в проекта, но искам до година да обсъдиме нещата в дълбочина защото пилотните проекти трябва да имат новаторски дух в себе си, трябва наистина да се опитат да решат проблемите на малките и средни предприятия, проблемите свързани с обществените поръчки, т.е. трябва да решиме какви мерки трябва да приемеме, за да могат тези мерки наистина да дадат желаните резултати. Можем ли да гласуваме? Първо, амблок по процеду, процедура за Още 10 души могат да гласуват. А, какъв, каква точно, какъв знак дава екаре? Плюс, минус? Благодаря ви. Край на гласуването. 34. 30 за, 4 против, няма въздържали се. И сега устно изменение на докладчика. Може ли да гласуваме изменението с дигане на ръка? Приема се изменение едно. So the first part of the... Първата част от изменението отпада, тъй като приехме устното изменение и сега гласуваме останалите за против Отхвърля се. Трето изменение за против. Четвърто за против. Пето за приема се. Приема се. 3, 4 и 5 бяха приети и сега проекторезолюцията с така приятите изменения. Още пет души трябва да гласуват. Край на гласуването. 28 за, 4 против, няма да държали се. Благодаря ви. И сега следващото заседание. Следващото заседание ще започне в 9 часа, след обедното в 15. Става дума на 24 септември, а на 25 септември ще започнем в 9 часа ще, ще гласуваме, но най-вероятно няма да бъде необходимо следобедно заседание от 3 часа нататъка. И се надяваме, колкото може по-бързо, да можем да изслушаме комисарите. сега продължаваме при затворени врата. И ще, ще, ще се срещнем с Франсуаз Лебел, генерален директор за външните